господа, извинете за тези 4 минути закъснение. Извинете, не виждам часовника, както и да е. И така. Може да се окаже и още по-сложно. Да, ще ми кажете кога започваме. И така, имаме работа. Имаме много работа за днес. Ще се опитаме да изпълним програмата си. Първо, приемане на дневния ред. Мога ли да предложа две изменения в проекта за дневен ред? Надявам се, че политическите съветници вече са разпространили тази информация. Те ме посъветваха. Посъветваме и секретарията. Предвид е, техническата трудност и политическите затруднения, предлагам да отложим гласуването е, по две досиета. Е, Инвест ИЮ, докладчик госпожа Вестфол и доклада за свързване на Европа. Доклад госпожа Петр... господин Петровски. Тъй като е, останалите комисии също са отложили гласуването, можем по-късно да гласуваме по тези доклади, за да дадем възможност на водещите комисии да работят по докладите. Това са моите предложения. Ако ги приемате, приемаме е, този дневен ред. Нямам никакви е, съобщения на председателя. Необходимо ни е достатъчно време за гласуването. Е, и сега пристъпваме направо към гласуването. Предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за създаване на рамковата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа и за определене на нейните правила за участие и разпространение на резултатите. Е, това е пълното заглави на доклада. Господин Нистелрой, вие сте докладчик по нашето становище. Ще вземете ли думата? Да, благодаря. Точно това, което вие казахте, трябва да работим бързо. Ние сме водеща комисия. Е, трябва е, първи да приемем становище. Аз мисля, че всички докладчици в Сянка, благодаря и на секретарията за подкрепата за бърза работа. Много се радвам, че запазихме точната формалировка на рамковата програма за научни изследвания, особено когато говорим за преки трансфери за регионално и национално ниво постигнахме компромиси, постигнахме и съгласие и мисля, че можем да пристъпим към гласуване. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. И така, пристъпваме направо към гласуването. Sorry, I have some problem. Извинете. Имам проблеми с оборудването ми за гласуване. Дали има представител на техниците? Не, не работи. Не. Не гласуваме с карти, гласуваме с уреда. Добре. И така. Извинете, за което пристъпваме към гласуване. Гласуваме едновременно по изменение 147, 48, 187 до 219 и 125. Кой е за? Против? Можем ли да проверим, за да сме сигурни за бъдеще? Всички ли машини не работят? А, начало на гласуването? Не. Чудесно. Чудесни думи. Точно тези думи ни трябват. Добре. Край на гласуването. Чудесно. Да, имате думата. М може ли да вземете предвид моя глас? Носят ми картата за гласуване. Бях оставила в пленарна зала. А, съм тук от началото на комисията, затова вземете предвид е, моят глас. Аз. Е, моят моя глас не беше отчетен, обаче от началото на заседанието съм тук. Може ли просто да си вдигнете ръката и да кажете дали сте за или против? Не просто за да вземем предвид е, гласа ви. Значи вие сте за. Добре, значи се приема. You'll be, you'll have today the golden finger. Златен пръст. А днес ви е лека ръката. Така. Компромисно изменение 21 за. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 22. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 23. За, против, въздържали се, Приема се. Пристъпваме към 188 изменение за 88 за в първия блок защото е в първия блок. Добре. Пристъпваме към компромисно изменение 24, защото 88 отпада също за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Сега Компромисно изменение номер 27. Но аз ви препоръчвам първо да гласуваме за изменение 234. Докладчика съгласен ли е? По яснота. По причини за яснота не възразявам но смятам, че трябва да се гласува против това изменение в качеството ми на докладчик. Ако гласуваме първо за 2-3-4, благодаря ви за съвета, казва председателката. И така, гласуваме изменение 234. За, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим ли? Добре. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се, защото и аз също съм против. Моята карта не работи също. Отхвърля се. С един глас. Е, нямате резултатите? Може ли да ги покажем? 15 за, 18 против, 1 въздържал се. Добре. Това е резултата. Сега пристъпваме към компромисно изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 29. За, против, въздържали се, приема се. 30-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 250-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Пристъпваме към 251 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 252 изменение за, против, въздържали се, приема се. 253 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 не, 255, 255 изменение за, против, въздържали се, приема се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 изменение за, против, въздържали се, приема се. 259 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. 261 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. И, извинете, искам да кажа, че 262 и 265, 231, 257 и 141 са оттеглени. Това е част от този компромис и от други. Добре, значи са оттеглени, казва председателката. Благодаря. И така, 267 изменение, което не е оттеглено. За, против, въздържали се, приема се. 268 изменение за против въздържали се приема се. 269 е, изменение за против въздържали се приема се. 270 изменение за против въздържали се. Мисля, че се приема. 271 изменение за против въздържали се. Нека проверим. 271 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Uh, yes, it is, it is adopted. I... Приема се. Е, сгреших в, в сметката. Да, приема се. Извинете. 272 за. Това изменение попада в компромисно изменение 80-то, което току-що гласувахме. Е, е, то отпада отпада, ако се приеме компромисно изменение 18-то. Имате предвид изменение 272. Добре. То е включено в компромисно изменение 18-то, което вече беше гласувано. И прието. Така. 273-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. 277 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 280 изменение за против въздържали се приема се. 281 за против въздържали се приема се. 282 за против въздържали се приема се. 283 изменение за против въздържали се отхвърля се. Компромисно изменение 34 за против, въздържали се, приема се. И сега пристъпваме към 288 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 35-то изменение с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не. Добре, с устното изменение. 35-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. И сега пристъпваме към 291 изменение за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение за, против, въздържали се, приема се. 38 изменение за, против, въздържали се, приема се. 39 изменение за, против, въздържали се, приема се. 40-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 31-во изменение за, против, въздържали се, приема се. 292 292 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. 315-то изменение. 315-то за против въздържали се, отхвърля се. 316-то изменение за против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 37 за против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 38 за против въздържали се, приема се. 62 изменение. 62 изменение за, против, въздържали се, приема се. 63-то изменение. А, то е отеглено, извинете. Компромисно изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение второ. За, против, въздържали се, приема се. 71-во изменение което съвпада с 72-ро. Не. Добре, 71-во изменение за, против, въздържали се, приема се. И 72-ро. То съвпада с 73, извинете. Така че гласуваме 72 и 73 изменение за, против, въздържали се, приема.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 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 130-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17-то изменение за, компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 138 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. 141 изменение е оттеглено. И Пристъпваме към компромисно изменение 19-то. За, против, въздържали се, приема се. 20-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. И сега пристъпваме към е, окончателното гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. му. 35 гласа за, плюс моя глас, 36 гласа за, плюс вашия, не, добре, 37 гласа за и и господин Коцолино, 38 гласа за. 38 гласа за. Един. А, извинете, извинете. Тъй като картата ми още не работи. 37 гласа за, един против и един въздържал се. Поздравления, господин Ван Нистелрой! трябва да отправя поздравления към всички нас, защото това е първото законодателно досие по е, новата рамка. Така че успехът е на лице. Благодаря. И така, Пристъпваме е, към друг много важен въпрос. Нашия докладчик е господин Пресо. Е, мнение на нашата комисия по Европлюс. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на колегите за свършената работа в кратки срокове, която успяхме да извършим така бързо по това досие и, съм, и вярвам, че компромисите отговарят на нашето общо усещане, че Европейския фонд, социален фонд трябва да си остане част от кохезионната политика, от регионалната политика, което е в основата на измененията, компромисите. Бих казала, че работихме като държахме сметка до голяма степен до, за позициите на всички. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Надявам се, надявам се, че при гласуването това ще проличи. Благодаря. Започваме с гласуването по това досие. 15-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 107, 107 изменение за, против, въздържали се, да проверим. 107. 107. Начало на гласуването. Край на гласуването. А, значи стана. Аз бях против. 19 на 19. Значи отпада, така ли?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 край. Отхвърля се. А, с моя... Да, с минусите и, моето, и моя глас е към тези, които гласуваха против. Отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Искате ли да проверим? Не. Добре, проверяваме. 113. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се същото мнозинство. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 121 изменение с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. С устното изменение.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 Изменение 148 за. Не е ли? Yes, I think everybody... Мисля, че всички знаят, че това са споделените компетенции на Комисията по е, заетост и на ЕНВИ. Така че гласуваме сега по 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 154 изменение за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против. Може ли да ви помоля да си вдигате, да вдигате ръка? За. 155 за, против. Въздържали се. Проверяваме. Дори ръцете не ми помогнаха. Начало на гласуването. Край. Приема се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 е от изключителната компетентност на НВ. Да, Гласуваме го. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за,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 187 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме. 187. Електронно гласуване начало. Край. Приема се. Сто осемдесет и осмо отпада, защото 187 се приема. Сега 190. 191 и 192 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се,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 Изменение 207. За, против, въздържали се, отхвърля се. 208. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим, ако искате. Приема се. 209. За, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. 221 отпада. 214. Почти същото е. Почти бременна. Ще гласуваме отделно, защото тук има почти идентични. 214 за, против, въздържали се, приема се. 226 за. Ами, еднакви са, ама, но не са съвсем, а почти еднакви. Значи почти гласуване. Зависи от съдържанието. Приема се. О, почти. Почти ли сме съгласни? 215. За. Против. Въздържали се. Приема се. 216 отпада. И преминаваме към компромис 18. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 232, което е, е еднакво с 31, е, 231. Значи 233 с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Значи гласуваме заедно с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 234 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема.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 въздържали се. Проверяваме 251 изменение, начало. Край. Може ли да ми покажете? С моя негативен вод се отхвърля. 252 е, за, против, въздържали се, приема се. 253 е, за, против, въздържали се, приема се. 254 е, за, против, въздържали се, приема се. 255 за, против, въздържали се, приема се. 256 за, против, въздържали се, приема се. 257 257 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Добре, да проверим. 257. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение И какво означава това? Не, защото аз съм против. Съжалявам. Това е част от вица. Аз съм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 Изменение 65 за, против, въздържали се, приема се. Това беше с устното изменение. Да споменем, че има устно изменение към изменение 65 и то се приема заедно с устното изменение. 28 компромис. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 с устно изменение. Някой против устното изменение? Няма. С устното изменение 73 за, против, въздържали се, проверяваме електронно. 73-то изменение с устно изменение начало. Край. Отхвърля се. 20 минус, заедно с моя глас. 74-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се, мисля. Искате ли да проверим? Проверяваме 74-то изменение. Начало. Край. Отхвърля се. Изменение 75. Не, не отпада. Не, 75. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 80 с устно изменение от докладчика. Гласуваме с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 89 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за против, въздържали се, приема се. Изменение 94 за против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 33 за против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега окончателното гласуване, начало на гласуване. Край на гласуването. Да, аз гласувам за. Значи 36 е, за, 0 против, 2 въздържали се. Това е второто ни досие в новата рамка, което мина много добре. Благодаря ви за търпението. Продължаваме сега с доклада на господин Дойч Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Искате ли да кажете нещо? Не. Преминаваме направо към гласуването. Започваме с изменение 13. За, против, въздържали се, отхвърля се. Who is in favor? Who is against? Abstention. За, против, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 80-то изменение. 80-то за, против, 80 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, мисля, че се приема. Компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 101 изменение. 101. За, против, въздържали се, отхвърля се. 102. Е, извинете, 100. Изменение номер 100. Реших, че ще караме по-бързо. За, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се. Нека проверим. 102 изменение. Електронна проверка начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се във всички случаи. 109-то изменение отпада. 109-то отпада. Пристъпваме към 103-то. Да. 103-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 104-то. Отпада. 105-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 106-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 107-то изменение. За. Против въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, приема се. 110 изменение за, против, въздържали се, приема се. 111 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, нека проверим. 111-то изменение. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с 112-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16-то за, против, въздържали се, приема се. 17-то измене, компромисно изменение за против въздържали се приема се. 116-то изменение за против въздържали се приема се. Искате да проверим? Добре. Нека проверим. 116-то изменение. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването и се отхвърля. Добре, нека приключим с това гласуване. Проверяваме 116-то изменение, ако обичате. Може ли да гласуваме отново? Начало на гласуването. Стои 16-то изменение. 16-то. 1-1-6. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. И отново, отхвърля се. Компромисно изменение 18-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19-то за, против, въздържали се, приема се. 121 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим ли? Добре. 122 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 123-то изменение. За. Против. Въздържали се. Същата ситуация. Отхвърля се. 124-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 125-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е, компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 129 е, изменение за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 изменение за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Искате да проверим 131 изменение. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. И се отхвърля с моя глас против. Много е приятно да имаш златен пръст, да ти е лек ръката. Това се случва често в националните парламенти, вероятно знаете, но не и тук. И така, продължаваме. 132 изменение за, против, въздържали се, приема се. 133 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 135-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 136-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 изменение за, против, въздържали се, приема се. 139-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 140-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Пристъпваме към 144-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 145-то за, против, въздържали се, приема се. 12-то за, против, въздържали се, приема се. 14-то за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим ли? Добре, 17-то изменение. Електронна проверка начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с моя отрицателен глас. Добре, ще работя върху себе си, ще се подобря. И така. Компромисно изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 27 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение трето за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. 39 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 47 изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. 47 изменение. Електронна проверка начало на гласуването. Отхвърля се. 48 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно измерение 6 за, против, въздържали се, приема се. 53-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно измерение 7 за, против, въздържали се, приема се. 56-то изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. 56-то изменение електронна проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. Отпада. Отпада, защото аз съм против. Пак ли глас от залата? Е, казах ви, че ще се подобря. Обещавам ви, през следващите седмици ще работя върху себе си. И така. 57-мо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Извинете. Нека повторим. 57 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинете. 59-то изменение за, против, въздържали се, приемат се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. И пристъпваме към окончателното гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. 36 гласа за с моето положително гласуване. Казах ви, че вече съм се подобрила. Е. Да, 36 гласа за, 2 против и 0 въздържали се. И така, поздравления за господин Дойч. Това е много добър резултат. Благодаря. Продължаваме с последното гласуване за днес. Това е становището на господин Фито. Искате ли да кажете нещо, господин Фито? Не, добре. Добре. В такъв случай пристъпваме направо към гласуването. Изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, проверяваме. Изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение трето отпада. И преминаваме к изменение 4. За, против, приема се. Пет отделно гласуване. Първа част на пето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Втора част на пето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 с устно изменение. Някой против устното изменение няма. Изменение 6 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Още едно устно изменение, което е ново в параграф 6 за, против, въздържали се, приема се. Ново устно изменение за нов текст. И сега преминаваме към компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение отново за нов текст, който е поискан от социалистите. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 с устно изменение. Някой против? 10 с устно изменение. За, против, въздържали се, проверяваме. Мисля, че се приема. Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Ясно е, че се приема. Изменение 11 отпада, защото 10 се приема. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Имаме 35 гласа за, 1 против. Поздравление на господин Фито. Благодаря за това, че гласувахте. Very well done. And now... Много добре се справихме. Сега преминаваме към последната точка в нашия дневен ред. обсъждане на проектостановището на колегата Омаржи. Реги реши да представи доклад във връзка с Европейския фонд за морско дело и рибарство след 2020. Господин Омаржи е нашия докладчик и той днес ще представи своето проекто становище. Може ли да ви помоля да запазите тишина в залата? Много благодаря. Господин Омаржи, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратичко относно Европейския фонд по морско дело и риболов. Това е един много важен фонд за Европейския съюз. Много, много важен за риболовците, общо за островите и крайбрежните и морски региони на Европейския съюз и е много важен за постигането на целите за устойчив и отговорен риболов, за опазване на биологичните ресурси в полето, за е, продоволствената сигурност, за синята устойчива економика и за да може Европейския съюз да бъде един е, от основните участници в управлението на океаните. Е, ще кажа от самото начало, Европейския съюз благодарение на своите извънморски територии и е един от основните а, актьори и има игра особена роля в света а, и носи съответната отговорност в тези области. И това е което моят доклад подчертава. Морето е наше общо, а, общо дело, общо и е много важно да опазим моретата и да насочим днешните дейности, нашите действия, за да може да опазваме моретата и да запазваме политика в областта на риболова във връзка с тези цели за економическо развитие и а също така и позволява да свързваме и най далеч отдалечените региони на Европейския съюз. Знаете, че с климатичните проблеми, биологичното разнообразие на моретата и океаните е застрашено и покачването на морското равнище, което се очертава, налага да бъдат взети под внимание всичките залози, било то социално, економически или в областта на околната среда. И като най-голяма така, морски участник, Европейския съюз трябва да играе много важна роля в управлението на моретата и това ще засили и ролята на всичките крайморски европейски области и острови и искам да подчертая необходимостта за засилване на Европейския фонд по морско дело, е, и съсредоточаването му върху опазването на ресурсите, биологичната, е, биологичното разнообразие, както разбрахте. И това трябва да се изрази чрез, най-малкото, чрез един бюджет, е, който да бъде се запазен на същото равнище като в този момент, като с минимум 25% от фондовете за опазването на биологичното развитие и морските екосистеми. Искам да припомня, както го бях направил по време на прегледа на последния състоянието на Европейския фонд при предишния мандат. Както бе казали, ако продължаваме в, по същия ритъм на, на риболов, няма да остане нищо преди 2050 година, нищо в морето. Така че моите изменения е, е, най-напред за крайните региони аз въведох е, някои разпоредби от предишния фонд, които бяха отпаднали тук. Някои позволения на член 349, изключенията, които този член позволява в областта на риболова за въвеждане отново на разрешителното за става дума, че аз поисках от комисията да проучи възможността да се предвиди да се предвидят съответните разпоредби за крайните периферни региони. Също така възстанових издължението да се работи в област, в регионалните, регионалните области. По отношение на екологията, смятам, че по-добре трябва да отговорим на, на предизвикателства за опазване на биологичното разнообразие, като определяме и някои дейности за изчистване на морската среда в международен мащаб. И вчера по време на гласуването относно директивата за пластмасите, Европейският парламент гласува за Европейска програма за почистване изчистване на океаните. Това бяха изменения, които бях предложил в Комисията по околната среда, като се финансира защитата на а, някои а, видове и като се борим против незаконния риболов и като се опитваме да изчистим океаните от нахлуването на пластмасите. На трето място прецених, че е полезно да бъдат забранени или да бъдат недопустими някои видове риболов, като например дънния дъните тралове и други, с цел възстановяване на морските ресурси и опазването на тези ресурси. И накрая, що се отнася до международното управление на океаните, има една поредица предложения, които трябва да позволят Европейския съюз да се наложи като двигателна сила, като предостави фондове за научно-изследователска дейност, за почистване на океани и за управлението. Като казвам това, трябва да се счита, че всичко останало, разбира се, ние го приемаме. И за това смятам, че подчертал съм някои неща, които според мен трябва да бъдат засилени. Иначе за останалото предложението е интересно и важно и смятам, че нашето сътрудничество ще бъде плодородно и ще мога да предложа накрая един амбициозен и добър доклад, който да позволява да се потвърдят целите по отношение на регионалното развитие на фонда за морско дело и риболов. Председателя, благодаря на господин Омържи. Сега давам думата на докладчиците в Сянка. Разполагаме с кратко време. Ако обичате, бъдете кратки. Първо, е, господин Фридъм. Президенте. Благодаря, госпожо председател. Аз също исках да добавя нещо, да подчертая нещата, които според мен са въпроси, които трябва да бъдат разгледани в това в този доклад. Има процедури за достъпа до фондовете, които трябва да бъдат улеснени, но трябва също да се съсредоточи върху новаторските елементи и нови проекти, защото повече контрол не се е, изразяват в бюрокрация или в увеличаване на разходите. Също така има някои изменения, които трябва да превърнат регионите в участници в е, управлението на оперативните планове. Аз съм сигурна, че може да се осигури повече съгласуване с местните власти, което ще донесе естествено до ползи за заедостта, економиката и ще постигнем нашите цели. Всичко това, разбира се, не може да забравяме все пак два аспекта, които говорим по отношение предложението на комисията. На първо място трябва да запазим поне настоящите ресурси, има развитие в разпределението на този баланс между прекото управление и други, други елементи. Трябва да се предвиди също увеличаване с 30, 13% спрямо настоящия баланс. Целта в политиката на Европейския съюз е да се намали риболовното усилие, за да се запазят запасите. Но ако ние смятаме наистина, че трябва да подкрепим крайбрежния, особено за ячийския риболов, както колегата говореше за крайните региони, за отдалечените региони, и все пак не забравяме, че цялата южна част на Европа има особен вид отношение към занечиския риболов. Целите трябва да бъдат е, разбира се, устойчивото развитие, както в областта на економиката и опазването на околната среда. За това включваме и е, е, развлекателния риболов, събирането на данните, за повишаването на ресурсите за маркетинг. Това са някои неща, които новия регламент трябва да включва. На второ място е, обучението на младите в тази област. Ако искаме да засилим е, риболова, бъдещия риболов, но трябва да предвидим ресурси за, да, за тези млади, но ако не го направим, те няма да могат да бъдат е, привлечени в тази област. Освен това, става дума и за създаване на работни места, социален диалог, неща, върху които много сме работили – е, по различни аспекти в други области, но това, което ще бъде новия баланс, новия бюджет. Така че тези аспекти трябва да бъдат включени, особено когато става дума за обмен на практики, на устойчивите практики. И това нещо е резултат на един ефикасен социален диалог. Много е важно за регионалното развитие да се види какво може да бъде направено в областта на инвестициите, по страничните допълнителните стойности, допълнителните инфраструктури и дейности, например използването на старите инфраструктури, възстановяването им, за да може все пак това да помогне за дейността. Те трябва да бъдат също предвидени и необходимите финансови линии за политиката в областта на риболова. И така може да получим полезни резултати за опазването и за експлуатацията на запасите по разумен начин. Председателката, благодаря. Господин Фит има думата е, като докладчик Сянка. Ако обичате, вие също бъдете кратък. Първо, като изхождам от доброто основа, измененията, които ще предложим, се съсредоточават в три аспекта. Най-напред цяло упростяване, което се предвижда в другите регламенти, ще позволи на хората, които работят в тази област, да се възползват максимално от тези инструменти с участието на съответните организации. Второто нещо става дума за това да се, задейств, да се организира една дейност, която да ограничи ограничи ефекта от климатичните изменения и това трябва да бъде някакъв фонд за гаранция на риболовците. На трето място да се обърне социално-економическия внимание на социално-економическите въпрос, въпроси, да се засили обучението и да се осигури работа за младите хора. По това трябва да работим, за да представим нашите изменения. Благодаря. И... Е, am... Благодаря. Аз съм докладчик в сянка в тази комисия, но и в комисията по рибно стопанство. Дълбоко споделям визията на моите колеги, особено на господин Омържи. Предложението на комисията спазва принципа за субсидиарността, но, уви, не спазва принципа за съразмерност предложението има еднакви възможности за всички държави членки в областта на риболова. Е, трябва да се има предвид, че малкият крайбрежен риболов е, е, няма устойчиво развитие. Трябва да преразгледаме риболовните възможности ние поставихме много изменения за упростяване, защото смятаме, че е, това трябва да продължи. Е, знаем значението на морското дело. Е, това е альтернатива за търговския риболов. Ние разбираме, че трябва да се преценят рибните запаси, но трябва да има по-активна подкрепа с процент на съфинансиране този процент трябва да бъде увеличен, според нас. И не на последно място, процента за финансиране за определени дейности трябва да се увеличи по-голяма иновативност на местно ниво, социални дейности при стратегията за местно развитие, въвеждане на стимули за младите рибари, защита на биоразнообразието, разнообразяването на доходите от аквакултура и риболов. Мисля, че трябва да има компенсаторни плащания за временното преустановяване на риболова, Смятам, че всички дейности могат да бъдат е, добавена стойност е, за е, морското дело и рибарството. Аз настоявам на моето мнение в Комисията по рибно стопанство. Измененията ми са в същия дух. Надявам се сътрудничеството ни да продължи в добър дух и за бъдеще. Председателката, благодаря. Госпожо Демато, бъдете кратка. Благодаря, госпожо председател. Ние сме съгласни по въпросите с околната среда, но има някои други изменения, които ще представим, защото държим на околната устойчивост, но също и на социалната и биологична устойчивост. По-специално в член 14 в областта на разпоредбите за развитието на занечиски риболов, добавяме и достъпа до кредита и финансовите инструменти. Също ще се изкаже и по параграф 17 с едно изменение, което е, цели всъщност за, се занимава с е, генерационните промени, е, увеличаване на общия капацитет в областта на риболова. Фонда трябва да предвижда дейности за обучението на младите, упресняване на знанията, добрите практики, биологичната разнообразност, опазването на човешкия живот в морска среда и сигурността на моряците. В член 17 ще въведе един нов параграф, който ще казва как да, да се поддържат предприятията в областта на риболови и аквакултурите, управлението на рисковете, какви какво ще се предвижда да се насърчава тази дейност, за да се покрият, например, загубите също след климатични промени, спасяването на хора в морето по време на риболовната дейност. Благодаря. The... Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. И аз ще бъда кратко, обещавам. Първо, искам да благодаря на докладчика по това проекто становище. Едва ли ще мога да отговоря на всички коментари. Искам да се спра само на някои неща. Първо, първото, което искам да наблегна е упростяването на резултатите. Като цяло, широко похват от допустими дейности, е, така че изчерпателен списък на предписателни мерки. Предполага, че всичко може да бъде подкрепено е, чрез е, ИМФ, като като изключим ясен списък от дейности, които не са допустими. Е, с този доклад държавите членки трябва да получат гъвкавостта, която им е необходима, за да реагират на съответните си потребности. Но това предполага, че всички области, където има подкрепа, където вие искате да се изясни, примерно, ролята на жените или на обучението, всичко това вече е допустимо. Второто, на което искам да се спра. Новото предложение. Целта е по-добре да се насочи подкрепата за постиженията на общата политика в областта на рибарството. Искам да ви Напомня, че в новата многогодишна финансова рамка има нов морски фонд, така че целите е постигането на ИМФ, но също така устойчива аквакултура, защита на морското разнообразие и биосистемите при спазване на всички международни споразумения за управлението на океаните. Но този фонд е изключително важен на, за крайбрежните общности в целия свят, защото ние подкрепяме по този начин развитието на местни общности. Е една дума за бюджетната рамка. Ние предлагаме увеличение от 5% е, намаление от 5%, а това намаление отговаря на бюджетните последици от отеглянето на Обединеното кралство съобразно нашите изчисления, държавите членки трябва да удържат 96,5% от настоящите суми за настоящия програмен период. И още веднъж е, значението на периферните райони, на най-удалечените райони. Ние смятаме, че предложението за бъдещия фонд отговаря на техните специфични нужди. Комисията предложи е, нов стратегически интегриран подход за най-удалечените райони, възоснова на планове за действие, е, чрез е, определене на определени суми. 50% от тези суми са за компенсиране на допълнителни разходи. С останалите средства трябва е, да се инвестира е, в е, рибното стопанство и в по-синя економика. Но вместо 85% ние предвиждаме 50% за най-удалечените райони. Това е съчетано с преференциално третиране, защото защото е, трябва да се съобразим и с наличните инструменти, за да сме сигурни, че най-удалечените райони могат да се развиват. Благодаря, господин Омържи. Искате ли съвсем накратко да е, направите заключение? Ще ми бъде много трудно. Е, ще ми бъде много трудно. Знам, че има гласуване в пленарна зала в 12 часа, но от всички изказвания става ясно, че се очертава обща позиция на нашата комисия, така че е, едва ли ще бъде трудно да постигнем позиция, споделена от всички. Председателката благодаря. Беше наистина кратко. Благодаря ви. Сега, мога ли да помоля координаторите да останат? Да, и съжалявам. Съжалявам, пропуснах нещо. Пропуснах нещо. Предлагам крайния срок за измененията по това становище да бъде в четвъртък, 8 ноември, в 12 часа. 12 часа за измененията по този доклад по точка разни. Нямаме време за точка разни. Следващото заседание ще бъде на 15 ноември 2018 в Страсбург и разполагаме с 10 минути за координаторите. И така. Всъщност имаме само един въпрос. Нека започнем заседанието на координаторите незабавно. И така. Имаме само един въпрос.